Утре предстои да гласуваме по доклада. Следващото ни заседание ще се състои утре, сряда, 26 ноември, от 9 до 14 часа. Ще продължи и след обед. Протоколът от днешното заседание ще бъде